Протокол от днешното заседание ще бъде представено за одобрение на следващото заседание на парламента. Ако нямате възражения, приятите днес резолюции ще бъдат изпратени до адресатите. Обявявам заседанието